Bună ziua și bine ați revenit! Добър ден! Нека да поздравя всички депутати е, за това, че са избрани или преизбрани в Европейския парламент. Много се радвам, че ще имаме възможност да работим заедно в Комисията по транспорта, една изключително важна комисия в Европейския парламент. Комисия, която може да повлияе положително на качеството на живота на всеки един европейски гражданин. Днешния дневен ред предвижда избор на председател и заместник председатели на комисията. И искам да ви информирам, че тази комисия ще има четирима заместник председатели, както и в предходния парламентарен мандат. А сега нека да преминем направо към избора на председател на комисията след което ще пристъпим към избора на съместник председатели. Необходимо е поне една четвърт от членовете на комисията да присъстват, за да пристъпим към избирането на председател. Имаме кворум, така че се връщам към представителите на политическите групи за да направят своите предложения за председател на комисията. Госпожа Лътфорд, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За първи път взимам думата на заседание на Транспортната комисия. Изключително много се радвам, че имам възможност да номинирам кандидата от нашата група. Сред нас присъства един от хората, които са заседавали в тази комисия изключително дълго време. Е, той е, е, може би, един от учредителите е, на тази комисия, изключително активен и красноречив човек. А сега ще продължа на английски. Господин Брайан Симпсън е човека, когато предлагаме за председател. Domnule Simpson, акцептац кандидатура. Господин Симпсън, приемате ли кандидатурата? Вие вече сте подали документите за финансовите интереси и тъй като вие сте единственият кандидат, нека да пристъпим към одобрение на председателя чрез аплодисменти. Și acum îl voi invita pe domnul președintele nou ales. А сега каня председателя на Комисията по транспорта да вземе председателското място.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 Следващата точка от дневния ред, уважаеми колеги, е избирането на заместник-председатели. Ще бъдат избрани четирима заместник-председатели и ще бъдат избрани един по един. За първи заместник-председател има ли номиниран Матиас? Благодаря, господин председател. Уважаеми Брайан, позволи ми първо да те поздравя за избирането ти като председател на тази комисия. А, ти имаш опит. Поздравления. Мисля, че ти си един от най-старите членове на тази комисия и си доказал своите способности в миналото. Така че ти пожелаваме успех за бъдеще. Поздравявам те от името на НП и също искам да използвам тази възможност да предложа кандидатурата на господин Ерике за първи заместник председател на, от групата НП. Благодаря, Матис. Не мисля, че има други номинации за първи заместник председател. Така че... Инес, бих искала едно разяснение. Възможно ли е заместник член да стане заместник председател? Мислех си, че това е невъзможно, така че искам да попитам да не би да са се променили правилата. The advice I'm getting uh, in is that Доколкото разбирам и днес, възможно е да се кандидатира заместник член за заместник председател, но при условие, че в близко бъдеще ЕНП трансформира статута му от заместник член в пълен член, пълноправен член при всички положения е, ми казват, че това е възможно. Матиас, можеш ли да препотвърдиш е, номинацията? Да, съвсем накратко, господин председател. Предлагам днес да приемем е, неговата номинация, а пък ще уточним подробностите на заседанието на НП на първата среща на групата през септември. И така, Матиас, може ли да потвърдиш отново номинацията? Да. Господин Рике е предложен за първи заместник председател. Господин Рике е предложен. Няма други номинации. Господин Рике е там. Мога ли да обявя господин Рике за избран за първи заместник председател с ръкопляскания? А сега преминаваме към избора на втори заместник-председател. Господин Братбърн. Благодаря, господин председател. Нека и аз да ви поздравя за избирането ви. Знам, че можем да разчитаме на вас за това, че заседанието тук ще започват на време. От името на групата на европейските консерватори и реформисти е, номинирам господин Питер Ван Дален за втори заместник председател на комисията. Господин Ван Дален е номиниран. Няма други номинации. Нека да пристъпим към избирането на господин Ван Дален чрез аплодисменти. Преминаваме към избирането на трети заместник председател, господин Вайкфрид. Благодаря, господин председател. Трябва да свикна да играя тази роля. И така за трети заместник председател предлагам човек, който беше заместник председател и в миналия парламент, госпожа Силвияна Адриана Тикал. Добре, е, чухме номинацията на госпожа Тикал, няма други е, номинации. Можем ли да пристъпим към избирането на госпожа Тикал с аплодисменти? Преминаваме към избора на четвърти заместник председател. Господин Грош, да, господин председател, искам да предложа колегата Дитер Кох. Така чухме номинацията на господин Кох. Няма други номинации. Можем ли да преминем към избирането на господин Кох с аплодисменти? Okay, before I bring in Mr. Sturks, can I... И така, преди дам думата на господин Стърц, припомням на всички, че заседанието се предава по интернет. Предаването на заседание на живо по интернет започна през 2008 година и лека по лека ще бъде разширено до всички заседания на комисиите. Структурата е съвсем проста. В момента, в който включите микрофона си, камерите се насочват към вас. Всички учредителни заседания на комисиите се предават по интернет. Искам да, исках просто да ви информирам за това, за това, че е, заседанието ни се предава на живо. И имайте предвид, че в момента, в който натиснете микрофона, вече камерите са насочени към вас. Господин Стеркс. Благодаря, господин председател. В групата на либералите не предложихме кандидат за заместник председател, но все пак исках да ви позволя за избирането ви за председател. Исках да позволя и другите колеги, избрани за заместник председатели. Мисля, че ще работим добре с вас. Може не по всичко да сме съгласни, но знаем, че имаме председател, който е изключително опитен и активен. Знаем, че вие можете да правите добри компромиси и че можем да работим заедно с вас за бъдеще. Mr. Kramer господин Крама. Тук съм, господин председател. От името на зелените искам да ви поздравя, господин Симпсън и четиримата заместник-председатели. По време на изборната кампания разбрах, че вашата комисия е една от тези, които предлагат най-много закони. Надявам се, че ще работим успешно всички ние тук през следващите 4 години, защото ако не променим политиката за транспорта, няма да се справим и с предизвикателствата на климатичните промени и няма да можем да дадем бъдеще за нашите поколения на тази планета. Затова ви пожелавам успех. Thank you, Michael. Well, can I just... Благодаря, Майкъл. Ако мога сега да се обърна към всички вас, които са изказахте и които сте тук. Благодаря за любезните думи и за поздравленията. Както казах и в моята група, много е трудно да си представя как през 89-та година се появих тук като един от най-младите членове на парламента. След това работих в комисията по съдебни въпроси и така нататък. Но за мен е действително голяма привилегия сега да съм председател на Комисията по транспорта. Е, ще имаме много е, неща, които ще решаваме. Смятам, че имаме какво да правим по въпроса за транспорта и туризма и ви гарантирам, че като председател ще бъда пределно открит и справедлив, доколкото ми е възможно ще се опитвам да говоря английски по официалния манер, по който говори BBC, а не както съм свикнал. Но все пак ще трябва да ми простите, ако от време на време се върна отново към диалекта си от Ланкашир е, и корените ми са оттам, аз се гордея с това. Очаквам с нетърпение работата си с всички вас и съм убедена, че комисията ще работи в духа на традициите, които винаги сме имали на сътрудничество, компромис, съгласие, така че да постигнем по-големите цели. Както каза и Майкъл тук, необходимостта да е, транспорта да е по-ефикасен, по-сигурен, по-щадящ околната среда в цяла Европейски съюз – Та с нетърпение очаквам работата си с вас като председател на комисията, както и с персоналът на комисията. Знам, че ще имаме успехи, защото а, хората като вас, които са тук в комисията, ще допринесат за това. Благодаря за любезните думи, благодаря за честа и привилегията да ме изберете за ваш председател днес. С удоволствие ще работя за, с вас в бъдеще. So, has anybody any items of any other business? Ако има някой, който иска да постави нещо в точки разни, Инес, благодаря. Първо, Брайан, нека те поздравя най-топло. Заслужаваш напълно този пост. И искам в точка разни да предложа да се върнем към един компромис преди а, е, изборите още, бяхме решили да поканим Питър Хатчинсън, а, е, командира, който водеше борбата с пиратството, сомалийските пирати. Е, подозира се, че през есента този проблем ще стане още по-силен. Затова предлагам да поканиме господин Хачинсън тук пред нашата комисия, да помислиме и какви стратегии ще се изработят. Комисията не е направила много неща по този въпрос. Нека да чуем какво има да каже човек. Ами, ако ми позволите, мисля, че по тази молба, това, което ще направя, имаме среща с координаторите скоро, за да... И ще, и ще поставя въпроса да ни е, беше изказано такова желание от предишния мандат. И ще видим тогава каква, в какво заседание ще можем да вмъкнем и този момент, и тази точка. Друго, ако не, Нека да ви припомня, че утре ще имаме едно кратко заседание от 9 часа в сграда JN 4Q1 зала 9 часа в сградата Ян JAN. След това ще има среща на координаторите в 11 часа в същата зала. Ако няма други предложения за точки по точка разни. Закривам учредителното събрание и нека да поздравя и заместник председателите за техния избор.